потребители. Ние се нуждаем от тях, както знаете, не само заради произведенията, които получаваме от тях, а и за благотворния ефект върху териториите. Председателят, закривам дебата, закривам и тази вечершното заседание. Продължаваме утре на 21 април от 9 часа до 13 и от 15 до 19 утре след